Следващата точка от дневния ред е общ дебат за правата на човека с изявление на заместник-председателката на Европейската комисия и върховен представител по външната политика и политиката на сигурност. По-нататък политика за отстояване правата на правозащитниците и имаме устни въпроси за търговията с стоки, използвани за изтезания. И така ще започнем с е, изявлението на докладчика Халтала за 4 минути в качеството и на докладчик. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че съм особено удовлетворена от това, че е, благодарение на този дебат имаме възможност отново да се върнем на стратегията на Европейския съюз за правата на човека, особено в присъствието на госпожа Аштън, е, която ще представи този годишен доклад. Позволете ми е, да ви запозная накратко с доклада, чиято цел е да подобри защитата на правозащитниците. Знаете, че към нас се отправят е, искания от всякъде, е, от обществеността, от е, националните парламенти за защита на хора, които са готови да жертват живота си, за да отстояват правата на човека навсякъде по света. И често е трудно да се определи самото понятие правозащитник но тук все пак става въпрос за хора, мъже и, и жени, които са готови е, да жертват е, е, личната си физическа неприкосновеност, за да се борят за човешки права. Аз имах честа да, да работя по, по е, този доклад. Е, смятам това за чест, тъй като сърцевината на нашата политика са именно е, правата на човека и ако не защитаваме правозащитниците, не бихме могли да говорим за политика в областта на правата на човек. Днес можем да сторим много повече, имайки предвид, че имаме върховен представител, по външната политика, госпожа Аштън, е, бихме могли да обменяме информация, да изграждаме контакти, е, за да водим по-ефикасни действия съвместно с съвета на Европа, с неправителствените организации. Намираме се и в нова ситуация предвид вече действащия Лисабонски договор е, от трябва да се възползваме от новите правомощия, които е, дава той, е, за да повишим защитата на правата на човек. В проекта доклада е, са изложени редица идеи, не всички от тях са нови, но смятам, че всичко е сериозно обмислено и сега е важно да се премине към действие. Още по време на чешкото председателство предвидихме създаването на мрежа на градовете, които дават убежище. Тоест, когато правозащитник е, е поставен под заплаха за живота си, той да може да се обърне за помощ към тази мрежа. Е, спомням си какъв отзвук, отзвук е, имаше тази идея сред неправителствените организации. Трябва просто да продължим да работим в тази посока, за да постигнем далеч повече, отколкото до сега. По-нататък е, правозащитниците, когато са под заплаха, би трябвало да имат възможност да напуснат страната, в която се намират. И в това отношение, вероятно, нашите министри на външните работи би следвало да е, работят в тясно сътрудничество с министрите на вътрешните работи. Особено, що се отнася до визовите режими и ускореното издаване на визи на такива лица. На трето място в проекто доклада отново говорим за службата за външно действие, ролята на, на парламента, е, чуждестранните представителства на е, Съюза, т.е. За, за всички, които е, по, по предмет отговарят за защитата на правата на човек. Подчертаваме също така, че висок върховният представител при своите пътувания в чужбина определено трябва да се среща с местните правозащитници. Важното тук наистина е да трасираме основните насоки на по-нататъчната работа в това отношение. Господин Албертини има 5 минути. Благодаря, господин председател. Член Пети на Декларацията за защита на човешките права казва, че нито един човек не трябва да бъде подложен на мъчение, нито на нечовешко отношение. Е, този принцип е включен и в международното право и трябва да бъде упражнявано от всички държави всички конвенции е, са насочени към това да се спазват и прилагат човешките права. Миналата седмица имаше празненства по случай деня ам, за борба срещу мъченията на хора. Трябва да се обединят моралните и съдебните принципи в справенето с мъчения срещу хората. Приемането на декларация означава една стъпка напред. Това беше подчертано и от докладчик от страна на ОНЕ. В тази област бяха изготвени разпоредби, но те не се прилагат. Надлежно само 7 от държавите членки са изготвили годишни доклади съгласно член 13 на парламента. Само 7 от тях са предоставили информация за износа или вноса на предмети, които биха могли да се използват при мъчения. Трябва да се гарантира 100% прилагане на този регламент. По отношение на издаване на разрешителните има все още неразрешени въпроси. Органите, които разрешават изнасянето на определени предмети, трябва а, да осигуряват и допълнителна информация трябва и държавите членки, както е предвидено в член 17, да предоставят информация за вноса и износа на такива предмети. В приложението на регламента има един списък, който трябва да бъде актуализиран, защото човешката фантазия може да е доста жестока от изключително голямо значение да сме в крак с технологичните развития. Дошло е времето да се постави този въпрос тук в парламента. Европейския съюз и държавите членки да покажат, че поемат своите задължения. трябва да разполагаме, разбира се, с достатъчна информация дали се спазва и прилага регламента. По отношение на мерките, които ще подобрят ситуацията в бъдеще. В комисията, която наблюдава изпълнението на регламента, очакваме отчет в края на месеца. Регламент 2630 е, не съдържа само хубави думи и слова, а това е, е, съдържа разпоредби, които трябва да се прилагат и на практика. Господин Албертини, като съставител на устен въпрос. Е, сеньора vice-presidente da Comissão Europeia, alta representante da União para as relações internacionais, Cabe-me. Дами и господа, уважаеми колеги, от името на Комисията за международна търговия отправям устен въпрос, който съставихме съвместно с Комисията по външни работи. Тук става въпрос за забрана в международен мащаб на предмети, които могат да бъдат използвани за мъчение, за изпълнение на смъртни присъди или а, за унизително отношение а, към хората. Разбира се, Възможно е и полицайски инструменти да бъдат използвани за мъчения. Ето защо се пави, прави предложение от страна на комисията и от парламента да се контролира износа и вноса на такива изделия и продукти. По този начин е, се изготвиха разпоредби, които обхващат е, контрола на такъв ти предмети, които могат да се използват за мъчения, както и е, инструменти, които се използват по време на военни операции. Необходимо е да се издаде предварително разрешение за износ или вноса на такъв тип предмети. Трябва да се следи за прилагането на тези разпоредби. Регламент от 2005 е значителна крачка напред при а, спазването на човешките права и ам, неприкосновеността на човешкото тяло. Регламента е приветстван от редица неправителствени организации. Има и специален докладчик от страна на ОНЕ, който също приветства изготвянето на регламента. Това е един модел, който може да бъде последен като пример и от други държави. Този регламент обаче няма никаква стойност, ако не бъде изпълнен на практика. Ние не знаем дали този регламент ще се спазва правилно. Ако не получим доклади, отчети, информация от държавите членки, дали този регламент се изпълнява. Само 7 държави ни предоставят информация за износа и вноса на тези забранени предмети. Информацията е недостатъчна и ние не можем да извършим анализ. Ето защо трябва да правим призив към държавите членки да не си затварят очите пред международната търговия на такива предмети, както и се затварчите пред производството им. трябва държавите членки да изготвят годишни обстойни доклади, които да включват информация, която да бъде контролирана в последствие. Трябва да има информация за инструментите, стоките, които се внасят в тяхната държава. Трябва да се опишат мерките, които се предприемат в отделните случаи. Ще интересно да разберем кои мерки се предприемат, а, когато търговци нарушават разпоредбите на регламента. Има добри основания, а, които посочват, че регламента трябва да бъде постоянно актуализиран. Този регламент е доказателство за това, че защитата на човешките права ам, доведе до забрана на определени инструменти и стоки. Трябва съвсем сериозно да приемем този регламент, той да бъде приложен на, на практика. Благодаря ви. Благодаря, господин Морейра. Госпожа е, Аштън. Тя ще отговори на поставените въпроси. Заповядайте, госпожо Аштън. Изключително е, съм удовлетворена от възможността да а, е, говоря по а, правата на човека. Многократно а, съм подчертавала колко ангажирана съм към този въпрос за Европейския съюз Правата на човека имат огромно значение. Те са в сърцевината на нашата идентичност. Те са нашето лице пред света. Историята на 27-те държави членки по отношение на а, основните права и свободи, върховенството на закона е един изключително положителен опит за целия свят. Нашите а, ценности се проявяват в различен контекст. А, включително и в докладите за спазването на правата на човека. Само един пример. През последната година и половина сме предоставили 235 а, милиона а, евро подпомагане а, на 900 правозащитни организации по цял свят. Но а, това не е единственият економически и политически успех. Това не е еднократен акт. Защото непрекъснато си задаваме въпроса какво можем да направим по-добре. Всеобщи са правата на човека и конкретния подход към всеки отделен случай не е най-ефикасен. Трябва да проявим по-голяма интелигентност при. А, решаването по един целенасочен и реалистичен начин на проблема с правата на човека. Подробното изясняване на положението в страната и на отделния случай също ни помагат. Още по-голямо внимание трябва да обърнем а, на отстояването на правата на човека и в нашата политика. Споделям вашето безпокойство. Резултатите имат значение и по тях трябва да се съди за нашата работа. Затова са необходими инвестиции в дългосрочен план. Работата на подкомисията по правата на човека под председателството на госпожа а, е изключително важна и искам специално да благодаря за големия принос на всички членове работили а, в тази насока. Ще откроя няколко конкретни аспекта. Е, на дейността на правозащитниците в Брюксел, в чужбина, в Газа, в Китай, навсякъде където имам срещи, аз отстоявам неизменно една и съща позиция. Насърчавам и колегите в Брюксел да направят същото. Добър пример е нашата работа е, за ратифициране на Римския статут е, в съответствие с конференцията, проведена в Кампала. държавите членки и председателство на Европейския съюз активно присъстваха там. Още един пример. Миналия месец бях в Сейшелските острови и обсъждах нашето сътрудничество, като разбира се, основният ни приоритет там е пиратството. Беше поставен въпроса и пред Международния наказателен съд и неговия председател, за да се ускори ратифицирането на римският е, статут, който е свързан с е, тяхната дейност. Обръщайки поглед напред, е, трябва да работим по-усилено за премахване на смъртното наказание по цял свят. Премахването на смъртното наказание за мен е личен приоритет и а, трябва да се работи както двустранно, така и на многостранни форуми, започвайки от Общо събрание на ООН през септември тази година. Перспективите, които предлага договора от Лисабон, са за по-последователна, по-настъпателна, по-съгласувана външна политика на основата на демокрацията и правата на човека. Това ще е червената нишка на нашата външно-политическа дейност. Имаме възможност да реализираме пълноценно нашия потенциал, да говорим с един единен глас. Новата структура, Европейската служба за външна дейност, ще работи по всички насоки, включително политиката на сигурност, външните работи, развитието и всички останали. Няколко думи сега а, за инструментите а, за а, изтезания. Много сериозно трябва да се гледа на този въпрос. А, всички пропуски е, в изпълнението на регламент 1236 от 2005 година трябва да бъдат а, а, разглеждани много а, строго. До края на този месец регулаторния комитет, в който участват държавите членки, ще чуе доклад на фундацията, извършила оценката. Разчитаме на ангажимента на държавите членки, на парламентът, и на всички останали заинтересовани е, страни, за да може най-пълноценно да използваме действащия инструментариум от диалозите по правата на човека, през насоките за работа, чрез инструмента за демокрация и правата на човека, двустранната помощ до многостранните форуми. Когато говоря за цялостната ни е, е стратегия, смятам да започна един процес на консултации за оформяне на една нова стратегия за правата на човека тази година. Уважаеми депутати, Елинар Рузвелт на времето казва изключително важните и паметни думи. И една малка свещичка, ако бъде запалена, може да разпръсне мрака. Това трябва да направим. Максимално да използваме потенциала а, за което ще се нуждаем от вашата подкрепа. Благодаря. Gracias. Gracias, señora Ashton. Vamos a dar la palabra primero a los oradores que inter... Сега, благодаря ви, госпожа Аштон. Първо ще дам думата на представителите на отделните политически групи. Европейска народна партия. Е, минута и половина, господин Тякеш. Благодаря ви, господин председател. В качеството си на докладчик Сянка от името на НП и координатор по правата на човека от НП е, бих искал най-напред да благодаря на госпожа Фалтала за отличната работа, която извърши по този доклад. Както още през месец април показа гласуването в Комисията за правата на човека. Докладът се ползва с широка подкрепа от различните политически групи, тъй като въпросът за защита правата на човека е общ интерес за всички ни. Успяхме да постигнем добър компромис, отчиташ различните гледни точки. Европейският съюз вече е изработил много ценни механизми и инструментариум и както подчертах вече при е, предишните разисквания, този инструментариум е, ще даде възможност за по-доброто прилагане на е, действащите положения и насоки за по-ефикасна защита. Най-сетне е убедено приканвам държавите членки да проявят по-силна политическа воля в подкрепа на действията на правозащитниците, както се призовава и в доклада предвид е, действието на Лисабонския договор, е, важно е, е да посочим, че защитата на правата и живота на правозащитниците следва да бъде въпрос от приоритетно значение в отношенията на Европейския съюз с трети страни и да присъства на всички равнища на външната политика на Европейския съюз за да се е, гарантира доверието е, в политиката на Европейския съюз за правата на човек. От името на социалистите госпожа Верлинг де Кейзер. Благодаря, господин председател. Европейският съюз вдъхва надежда на всички заобикалищи го страни, като правозащитник, като съюз отстояващ правата на човека и все пак недостатъчно са конкретните резултати в подкрепа на щедрите ни слова. Само чрез една последователна политика, разчитаща на гражданското общество и демократичните сили, бихме могли да променим положението на правата на човека в света, особено в държавите, управлявани от корумпирани или диктаторски режими. Добре е, че имаме инструмент, да, по линия на наблюдателските мисии на Европейския съюз по време на преговори. Но това, което наблюдаваме фактически е, че в много случаи изборите се обявяват а, или за нередовни, или, или, или за, за нечестни и какво следва от това? Е, не, не ставаме свидетели на осезаема координирана общоевропейска политика. Краища, когато е, политиците злоупотребяват с общественото е, доверие, колкото и парадоксално да звучи, в края на краищата ние легитимираме с лека ръка корумпирани режими, което наистина е превратен резултат от нашите усилия. Така че, е, госпожо Аштън, ние подкрепяме, разбира се, този инструмент, но вие възнамерявате ли да разработите стратегия на реакция, която да бъде малко по-осезаема, особено когато се натъкваме на, на такива случаи. Не бих искал да привеждам примери, за съжаление, те са множество. Благодаря ви, госпожо Декезер, От името на е, либерал-демократите, господин Казак, за една минута. Уважаема госпожо Аштън, уважаеми колеги, как да се ограничи и да се регулира търговията със средства за изтезание и нехуманно наказание е проблем който буди безпокойство в няколко парламентарни комисии. като либерал аз съм убеден че коректни партньорски търговски и икономически взаимоотношения не могат да се градят ако човешките права и свободи са пренебрегвани. откъде идва безпокойството на тези две комисии? списъкът със средствата за изтезание не е обстоен трябва не просто да се актуализира а да се изготви подробен списък по ясни критерии кои стоки следва безусловно да се забранят и разпространението на кои от тях трябва да се контролира. редица страни членки са пропускали да предоставят годишни доклади как изпълняват задълженията си по регламента. други страни не са предоставили информация за налагане на санкции в случай на нарушение на разпоредбите на регламента. и ако досега е липсвала политическа воля то вече няма извинение за неспазването на задълженията в сферата на тази търговия. затова с резолюцията която подготвихме настояваме комисията да публикува подробен доклад за търговията със стоки за изтезание. европейският парламент очаква засилени мерки за контрол върху производството и разпространението както и за регулиране на международната търговия с такива стоки което е неделима част от ангажимента ни към зачитането на правата на човека. благодаря ви. Благодаря на колегата. А сега от името на Зелените давам думата за една минута на госпожа Лохбиле. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Аштън, Европейският съюз има една съвсем ясна политика за борба с измъчвания на човешки същества. Имаме указания, свързани с борбата срещу такива както и забрана на различни предмети, които могат да се използват с тази цел. И комисията и парламента имат нужда от този доклад, защото трябва да направим така, че да запълним всички празнини, що се отнася до прилагането на този инструмент. Напълно неразбираемо обаче е, че в резолюцията не се е, споменават поименно отдални държави членки на Европейския съюз, които все още не са предали доклад а, и, или които не са а, доказали а, спазването на заповед, заповедта за а, износ. А, Леди Аштън спомена, че Европейския съюз все повече се наблюдава отвън за това как се отнася към правата на човека. Това е напълно оправдано. и Следователно и ние самите трябва да наблюдаваме нашата политика в това отношение. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Лохбилер. Давам думата на госпожа Грес. Тя показа синя карта. С тази синя карта искате да сигнализирате, че ще зададете въпрос или какво? Не. Добре. В такъв случай две минути за доктор Тамък. Учителите по история говорят, че държавите, които има най-добра правозащита на правата на човека, са и най-богатите и най-стабилни такива. Затова трябва да насърчаваме защитата на правата на човека по цял свят. Изправени сме пред ужасяващи примери за незачите на правата на човека. Погледнете, например, Иран, където хомосексуалистите, етническите младсинства, дисидентите, дори малолетните биват екзекутирани. Да погледнем Северна Корея, където поради изолацията ние нямаме представа какви ужасяващи неща се случват с техните концентрационни лагери, особено у нези, които искат да избягат от този сталинистски кошмар. А да не говорим за Бирма, където военната хунта тероризира населението. Да не споменавам господин Чавес. Миналата година нашата награда Сахаров беше дадена на защитници правата на човека от Русия и то показва, че ние също се притесняваме защитата правата на човека и безнаказаността, особено, що се отнася до убийства на журналисти. А какво прави тяхната армия в Северен Кавказ, направо не знаем. Правата на човека не могат да бъдат единствения арбитър на нашите отношения с трети страни. Народна република Китай, например, има все по-стратегически отношения с нас, които се разрастват, но те продължават да потискат правата на човека, дори цензурират интернет. Имаме връзки с Саудитска Арабия, където хората, които пият алкохол, биват чието, извинете, които биват наказани с отсичане на главата. Не можем обаче да спираме да разпространяваме нашите ценности, защото това е знак за цивилизованото общество. Забраната на такъв тип инструменти за мъчение е нещо много полезно и ние трябва да го предприемем като действие, за да можем да покажем, че вземаме предвид сериозно тази тема. Благодаря, господин Танък. И е, сега от името на Обединената левица минута и половина госпожа Вержа. Благодаря, господин председателю. Защитниците на правата на човек се познават преди всичко по делата им. Те са често изложени на риск за живота си навсякъде по света, за да осъществяват и е, за да се борят за всички права, въплатени в Всеобщата декларация за правата на човека и допълващите я актове. Е, напълно съм съгласна е, с тези изречения в доклада. Да, нашата концепция за правата на човека трябва да бъде тази на ООН. Т.е. трябва да защитаваме единна и неделима концепция, универсална концепция за правата на човека. Универсална концепция, правата на човека са еднакви навсякъде. Е, неделима концепция, защото Правата не могат да бъдат противопоставени едно на друго, били те социални, економически, политически, екологични или прочи. Европейският съюз има инструменти в тази насока и много се радвам, че докладът откликва на новите правомощия, предоставени от договора от Лисабон. Благодаря на докладчика за качеството на нейния доклад и за начина по който работи с нас. Доста е критичен докладът към Европейския съюз. Знаем всички, че все още има голяма пропаст между думите и делата. Често пъти економическите и дипломатическите интереси изпреварват оспорват правата на човека. А на подобни неясноти тези защитници са първи жертви. Не бива да прилагаме променлива геометрия. Това е неприемливо по отношение на правата на човека. Освен а, осъждането на всяко насилие срещу правозащитниците, а, ние трябва да проучим и няколко пътя за движение по-напред, които да изградим стъпка по стъпка. А, Европейският съюз няма да се ползва с доверие, ако няма подобни инструменти. Да, госпожо Аштън, много сме а, направили в тази сфера, но дебатът показва, че днес, а и утре а, ще говорим за Либия, а, би трябвало да направим още, включително по отношение продажбата на уреди за изтезания, която все още се практикува от някои европейски държави. Благодаря. Благодаря. От името на Европа за свобода и демокрация, господин Кембъл Банерман. Господин председателю, госпожо баронеса, знае, че всички е, тук са за правата на човека. Мнозина от тези права са вкоренени в най-старите е, актове на английската демокрация, е, като Магна Харта от 1215 година, която забранява произволното затваряне. Британските юристи много са направили за развитието на тази сфера след Втората световна война. Но алчни опортюнисти е, са направили много за изопачаването на това понятие. Е, тук отвъд канала е, е съдът по правата на човека и съветът на Европа. А сега е, Комитетът на министрите осъжда Великобритания за това, че отменя правото на затворниците да гласуват. Не би трябвало да допускаме подобно узурпиране на идеята за правата на човека. Би, би ли трябвало да се а, търси наистина гласът? Ценен ли е гласа на Ян Хантли, педофила в моя избирателен район? А, трябва ли, справедливо ли е да а, търсим неговото одобрение? Би ли трябвало а, да искаме гласа и мнението на един сериен убиец? За кого ще гласуват те? За либералите и демократите ли? Защото те подкрепят тази глупост. Но сериозно, тези множество затворници могат е, да решат, особено на местно ниво, изхода от изборите. Не трябва да има равенство на правата между почтените граждани, които спазват закона и правата на онези, които са убийци и нарушители на закона. Е, би трябвало е, политическия процес да бъде опазен. Не би трябвало да се дават права на онези, които са посегнали на живота и имуществото на другите, а правата на пострадалите, а отговорността на човека за живота му в обществото. Мисля, че валутата на правата на човека в момента отива на буклука чрез подобни позиции. Трябва да се върнем към здравия разум. За една минута и половина, госпожа Синклер. Благодаря, господин председател. Като, както каза докладчикът, е, според хартата на ООН, всяка държава членка носи отговорност е, за зачитането правата на човека на своята територия. Нашата конвенция за правата на човека обаче постановлява други неща. Там говори, че има специални права, като за определени групи, а за други не. Например, номадните групи е, в Великобритания, в моя регион има много такива и те отнемат от защитите правата на човека на моите избиратели. Това са хора, които са запазили района си, опазили са пазбищата си за бъдещите поколения. А какво става? Идват тези чергари или номади, те имат а, допълнителни права, що се отнася до образование, социални услуги и постоянно всичките ми избиратели са организирали а, свои собствени бдителни постове, които 24 часа наблюдават пътищата, защото а, постоянно биват ата, атакувани от такива граждани. Моите избиратели са нормални граждани, които спазват законите и сега се оказва, че техните права са нарушени. Съгласна съм с докладчика. Трябва да защитим правозащитниците по цял свят в Иран, в Газа, в Кипър, но благодарение на конвенцията в английската села нещата изглеждат по друг начин. Това изглежда тривиално и може би не е много важно, като имате предвид нарушените правата на човека по цял свят, но все пак тези права са ни много ценни, така както те са ценни за всеки един човек по света. Благодаря на мис Синклер. Преводачите ми казаха, че госпожа Синклер говори доста бързо. И от гледна точка на председателството не мисля, че беше по-бързо от обичайното, но така или иначе беше сигнализирано, че говорите изключително бързо и не би трябвало да говорим така. Моля ви, говорете по някакъв по-разумен начин. От името на политическите групи сега ще приключим с техните изказвания. Сега за минута и половина индивидуалните депутати. Господин Гржип, благодаря Ние обръщаме огромно внимание на защитата правата на човека. Това е много важен компонент на международната политика, особено когато сега имаме нови компетентности по силата на Лисабонския договор. Докладът, който е представен тук, е изключително важен. Не е възможно обаче да упомена а, всички моменти, споменати в него. На първо място Искам да кажа, че аз съм удовлетворен от този диалог за правата на човека. Той не винаги е много успешен, особено що се отнася до съседни страни, източно партньорство. И се обръщам към баронеса Аштен и комисара Фюле с молба да създадем максимален брой стимули и инструменти за насърчаване и защитата правата на човека – Както каза Лейди Аштън, трябва да имаме интелигентно послание и винаги, когато има нарушаване правата на човека, да реагираме политически, економически и така нататък. Трябва да подкрепяме правозащитниците. Това бе записано в доклада на госпожа Хаутала. Искам да изразя и надежда, че наградата Сахаров, която предоставя Европейския парламент, ще бъде подкрепена от всички институции на Европейския съюз, за да я използваме по-добре, защото ние имаме цяла мрежа от лауреати на тази награда. Наскоро имаше среща на върха Европейския съюз Русия. В същото време в Санкт-Петербург и в Москва имаше демонстрации срещу нарушаването на правото им на свободно събиране и това не бива да бъде оставено на страна. Едно от лицата, което се обърна към нас за подкрепа, беше лауреат на, Сахарова, на наградата Сахаров. И нека един от нашите приоритети да бъдат такива правонарушения, за да използваме всички инструменти, които, с които разполагаме по-добре. Благодаря. Сега се обръщам към всички колеги. Отправям призив към всички ви. Моля, придържайте се към отреденото ви време за изказване. Моля ви. Не искам да прекъсвам никого, но съвсем явно, ако не свършим на време, както вчера, приключвайки далеч след полунощ, ще се получи и днес същото. За това моля да се придържате към времето си за изказване, иначе ще ми се наложи за голямо съжаление да ви прекъсвам. Виторио Проди, две минути. Грация, сеньор президенте. Грация, сеньор... Благодаря. Госпожо заместник председател Аштън, защитници на човешки те права е, играят много важна е, роля в е, целия свят, понякога под заплаха за собствения си живот. Човешките права са залегнали в основата на Европейския съюз, върху тях се гради Европа. Ето защо е важно да обърнем внимание на това, че тези права трябва да се спазват като цяло. Затова е важно да а, а, обърнем внимание на работата, която върши парламент а, по този въпрос. Искам да благодаря на госпожа Хаутала а, и на а, колегите от политическата група на социалистите и, и демократите. Трябва да погледнем и по-напред в бъдещето и да направим така, че човешките права да се разглеждат като комплексен феномен – в тяхната цялост. Обеден съм, че основните права, включително и правото на достъп до природните ресурси, трябва да включва и достъп до образование, информация, храна и така нататък. След влизане в сила на Лисабонския договор трябва още веднъж да се подчертае колко а, важна е службата по външно-политически въпроси и колко важно е тя да се занимава и с въпроса за човешките права. Тази сутрин стана дума за отношенията с Руската федерация. В тази връзка има предизвикателства, които понякога се под подценяват, но пред които сме изправени всеки ден. Европейския съюз трябва да бъде е, продължи да бъде активен по целия свят за госпожа минута и половина. Благодаря, господин председателю. И аз искам да изразя благодарност към Лейди Аштън, която винаги е защитавала правата на човека, направи същото и днес в уводните си слова и зае много твърда и ясна позиция. В доклада на колегата Халтала е откроен един специфичен аспект. Подчертава се, че Разпоредбите за правата на човека в международните търговски споразумения позволява на Европейския съюз да следи за тяхното спазване и да ги въздигне в условие. Ако Европейският съюз желае да се развива политиката в тази насока, би трябвало да има по-единни действия, да има единна политика спрямо всички трети страни. Ние имаме економически и търговски лостове в ръцете си, които можем да използваме, за да подобрим положението с правата на човека в света. Ако разширим политиката си по този начин, страните, които нарушават правата на човека, ще имат стимул да развиват търговските си отношения, а, а не да а, минират а, нашите общи усилия. Не би трябвало економическите и търговските интереси да вземат превес над правата на човека. За това искам да попитам какви мерки е предприела Върховния представител за осигуряване на по-голямо единство в тази политика, политиката ни на международни търговски споразумения. Господин Чернецки. Господин председател, баронесо Аштън, интелигентно послание казвате. То не включва двойни стандарти. Доста обезпокоително е, че ние като Европейски съюз, не Европейския парламент, но съветът и комисията имам предвид, често пъти прилагаме е, различни стандарти към еднакви проблеми. Когато се нарушават права на човека в страни с второстепенно значение в търговската и економическата сфера за нашите държави членки, тогава правата на човека там не са така важни за нас. Те не са голям приоритет. Ако обаче се нарушават правата на човека в страни, които са от голям търговски и економически интерес за нас, защото те имат много голям търговски и економически потенциал и са интересни за повечето държави членки, ние някак си замълчаваме. И това е двоен стандарт, който би трябвало да изоставим. Благодаря. Докладът за правата на човека и демокрацията по света е изключително важен и ние го чакаме много отдавна. Той се занимава с най-важните въпроси, свързани с нарушението правата на човека. Остава си обаче един основен проблем. Той чисто и просто описва действията на Европейския съюз. Европейският парламент нееднократно изразява свои препоръки към съвета да развие свои показатели, както и ясни репери и жалони. Това бе споменато, между другото, от заместник-председателя на комисията, за да измери ефикасността на нашата политика по защита правата на човека. Още един въпрос, който искам да спомена днес е достъпът на парламента до информация, съвета и комисията. До момента този достъп беше ограничен и независимо от различните препоръки, които сме отправили, положението не се подобри. Искам да взема предвид, извинете, да ви дам за пример диалога за правата на човека, който се провежда с съответните държави. Наскоро съветът проведе такива разговори с Русия. Ние съзнаваме каква е ситуацията с правата на човека там, убиват се журналисти, има безнаказаност, двойни стандарти в Южен Кавказ по отношение на третирането на терористите. Но искаме да знаем каква беше реакцията на представителите на Русия на тези диалози за защита правата на човека? Те обещах ли да предприемат действия? Знам, че всъщност изтече времето ми, но в края ще кажа, че напълно разбирам, че това е общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз, но не мисля, че тези въпроси могат да бъдат тайни или, извинете, в държани в а, такава светлина. Благодаря на госпожа Хаутала за доклада. Искам да приветствам и доклад, годишния доклад за правата на човека на различни нива. Наистина се събира много добра информация и тя се анализира. Радвам се, че все повече диалози имаме с трети страни за правозащитни теми. Диалогът обаче и този доклад не са цел сами по себе си. Затова искам да изразя своята радост по отношение на това, че баронеса Аштън включва тези диалози в работата си с нас и води такива диалози, защото а, смятам, че това е много важно. Трябва да има една един, една дирекция или нещо такова, което в един хоризонтален план да се занимава във всяки, всяко географско звено с нарушението правата на човека. В декларации и правни решения това може да се съдържа. Съжалявам, казва председателя, преводачите не могат да ви следват, говорите много бързо. Някои не са такива, продължава ораторът, но не искам да има по-нататъчно забавено. Когато закрихме нашата подкомисия за правата на човека, установихме, че по-лесно се говори, отколкото се вършат неща в тази сфера. И когато ние искаме да дадем приоритет на тази тема, смятам, че наистина сме искрени. Но в новата служба, този парламент, бихме искали да работи сътрудничество с тази нова служба, службата на баронесата, за да работим заедно. Сеньор Хоуит, dos minutos ahora la señora Шакер. Две минути за госпожа Шаке. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо Върховен комисар. Искам да благодаря на колегите, с които работихме по доклада. Много важна беше темата и едва ли би могло а, да бъде по-навременно разглеждането на тази, тума, на тази тема. В момента а, депутати. А, от всички политически групи е, отправиха а, призив а, за защита на правата на човека в Иран. А, Назанин Нахинджан е името, което трябва да помним във връзка с, с прекратяването на екзекуциите на деца в тази държава. Това е петиция, която отправяме от името на своите избиратели. Необходима е по-съгласувана политика от страна на Европейския съюз. А, трябва да се развива политиката на Европейския съюз. За съжаление, има е, конкуренция е, в нашето внимание към зоните, където се извършват нарушения е, на правата на човека. Също така не обръщаме достатъчно внимание на нарушенията на правата на някои категории лица. Иран е пример за всички възможни нарушения на правата на човека, но международната общност се занимава преди всичко с иранската програма. Не можем да си позволим такава едностранчивост. Естествено, ще има санкции, които налага съветът за сигурност, но не сме сигурни до какви резултати ще доведе това. Би трябвало да окажем подкрепа така, че да тръгнат реформи отдолу нагоре. Трябва да бъде а, раздвижен иранският режим. Вече има някои ясни знаци в тази посока. Тази седмица се навършва една година от президентските избори в Иран и, и явно, че има. А, а, така втвърдяване на режима. През тази изминала година а, режимът а, уряза и малкото съществуващи права на населението. Преследва се системно опозицията. А, би трябвало да а, подпомагаме от разстояние правозащитниците. А, те не са бреме за нас. Напротив, а, те могат само да подпомагат а, развитието на нашата политика. Tiene un minuto ahora el señor Migalski para su intervención. Господин Мигалски, една минута. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że Pani Ashton została na sali, jest obecna, bo... Господин председателю, госпожи и господа, много се радвам, че баронеса Аштън е все още сред нас. Е, намирам, че това е израз на нейния и интерес към правата на човека. Ние по различните политически и геополитически въпроси в Европа можем да имаме различни мнения, но за правата на човека трябва да говорим в един глас, независимо от това към коя партия принадлежим или от коя държава сме. Това е тема, която трябва да ни обединява. Намирам за странно, че не съумяваме да защитим онези, на които сме раздавали награди. Александър Мининкевич, лауреат на наградата Сахаров, днес е преследван в страната си. Лауреатите от миналата година също биват преследвани от властите на страната си. Обръщам се с призив към вас, госпожо комисар. Защитавайте всички правозащитници, особено тези, на които сме раздавали награди. Казмарик. Господин Качмарек, минута и половина. Пани Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Господин председател, Бронесо Аштан, дами и господа. Много често призоваваме за защитата правата на човека, защото смятаме, че тези права са неотменими и задължителни. Затова и ще продължим да го правим по цял свят. Правейки го обаче, не бива да забравяме своята отговорност за съдбата на правозащитниците в държавите, където се потъпкват правата на човека. Много често тези правозащитници биват нападани, убивани, обект са на смъртни заплахи, арестувани са, измъчвани са докато се занимават с тази си дейност. Ние сме длъжни да подпомагаме всички онези, които рискуват здравето, живота си за да защитават ценностите, които са ни толкова скъпи. Не можем да оставим тези хора да се оправят сами. Имаме нужда от мерки, морални, дори символични, но по-скоро съществени мерки, дипломатически инициативи. И това трябва да бъде е, наш приоритет в най-кратки срокове, защото тези хора умират има един активист в Конго, който почина на 2 юни. И нещата се случват сега, докато говорим. Благодаря, господин Качмарек. Госпожа Мунес Дюркиса. Благодаря. Искам да кажа, че трябва да използваме дебата относно търговията с инструменти за мъчение като повод за подобряване на ситуацията. Има седем страни членки, които отговарят на изискванията във връзка с тази търговия, а останалите държави би трябвало да се придържа към примера на тези седем страни членки и да действа по прозрачен начин. Що се отнася до продуктите, които са забранени за търговия, са изброени в приложение 2, трябва да се погрижим за това, както ще предложи Испанското председателство в края на този месец, да, те да бъдат включени в списъка с забранени предмети. Трябва да включим в този списък и продуктите с подобно действие. Европейския съюз трябва да даде знак за тази търговия, така че така, такива продукти, които могат да бъдат използвани и за мъчение, т.е. с двойно предназначение, трябва да бъдат включени в списъка. Благодаря. Една минута за колегата Вочаховски. Благодаря, господин председателю. Бих искал да Говоря за нормативния текст за забраната на търговията с инструменти за мъчения и изтезания. Виждаме всички тези инструменти в музеите, но те не са само там, защото изтезанията са навсякъде по света. Това се случва и в страни членки на Европейския съюз, така че забраната на търговия с инструменти за мъчение е много важна. Европейския съюз би трябвало да се бори с изтезанията, където и както възникват те, и забраната на, на такава търгомия би трябвало да бъде изключително рестриктивна. Няма оправдание за прилагането на изтезания и мъчения при борбата с тероризма. Това не е правилният път. Хората, които са обект на изтезания, биха признали всичко, а истинските извършители на престъпленията се разхождат свободно. За това. Искам наистина да спазваме тази забрана на търговия с инструменти за мъчение. Благодаря. Минуто и медио, la señora Кинга Гал, para su... Благодаря. Минута и половина за Кинга Гал. Господин председател, госпожо заместник председател, трябва да обърнем голямо внимание и да отдадем голямо признание на защитниците на човешките права за това, което те правят. И то не едва тогава, когато е прекалено късно. За мен е много важно, че парламента изказва своето мнение по този въпрос. Поздравявам докладчика за нейния доклад по собствена инициатива. Чудесна работа е свършена. В доклада се изборява всичко, което е важно. Искам да подчертая, че ние в Европейския парламент ще направим всичко, което е по силите ни, за да може да се окаже навременна и ефика, ефикасна помощ за защитниците на човешките права. Тези два компонента са много важни. Са много важни. Навременност и ефективност. Защото защитниците на човешките права на практика залагат на карта собствения си живот. Подкрепата за тяхната работа е само един, макар и много важен аспект е, от работата по човешките права. Това показва още веднъж защо ни е необходима силна служба по външните въпроси, в която човешките права заемат приоритетно място. А, сега вие от комисията сте на ход, вие трябва да предприемете практически стъпки. Благодаря една минута за госколекта Земке. Искам да благодаря за дадената ми дума. Когато говорим за правата на човека, използваме много гръмки думи. Но делата някой път не са така впечатляващи. Затова искам да се изкажа в подкрепа на преждеговорившите, и, а и на доклада, защото тук се подчертава, че Европейският съюз трябва да предприеме по-прагматични действия, трябва по-ефективно, резултатно да подкрепяме правозащитниците. Те са смели хора, към които ние имаме задължение. Имам два въпроса към Лейди Аштън. Смятам, че са важни. Първият е следният. Сега Европейският съюз работи по е, общностен визов кодекс. Кодексе zostanie урегулована справа. И искам да попитам дали визовият кодекс ще регулира издаването на визи на е, защитници на правата на човека, чийто живот е застрашен. Вторият ми въпрос е следният. Създават се дипломатически представителства на Европейския съюз. Председателят прекъсва. Благодаря. Господин Проташиевич, минута и половина. Благодаря, господин председателю. Баронесо Аштен, госпожи и господа. Искам да благодаря в началото на госпожа докладчика за нейната работа. Аз внимателно изслушах казаното от Лейди Аштън. Правата на човека са наш приоритет, казва тя. Съгласен съм, но се притеснявам, че се държим пасивно. Особено когато се нарушават права на човека в Русия или в Белорусия. Все още а, има страни, а, включително и тези, а, където има смъртно наказание. А, хората лежат. А, с години в затвора а, и ако сте член на неправителствена организация, можете да бъдете наказателно преследван. Това продължава да бъде факт, независимо от дългогодишния диалог между нас и, например, Белорусия. Следователно, има място за усъвършенстване на този диалог и госпожа комисарят трябва да действа много бързо и резултатно, особено когато европейските институции са били твърде пасивни до сега. Май испанското председателство беше от пасивните. Надявам се, че утрешната дискусия ще насочи вниманието повече към положението в Русия. И е, не би трябвало е, просто да си измиваме ръцете с думи, а трябва да правим повече, включително и по отношение на е, Белорус. Председателят, доста просрочихте. Е, господин Проташевич беше последният оратор в същинския дебат. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Вижте, колеги. Е Проблема се задълбочава. А проблемът, който визирам, е, че се опитваме да дадем на 5 човека думата в спонтанните изказвания. Записали са се 15. Ще се опитам да работя с всички вас, но няма как да успея на 15 души да дам думата. Освен това, няма да дам думата на хора, които не са присъствали по време на дебата. Е чисто и просто ей сега тук леко лежерно са влезли, а, за да поискат думата по време на спонтанните изказвания. Няма да стане. Не мога да давам думата на хора, които се държат по такъв начин. Но, така както стоят нещата по-настоящем, единственото, което мога да направя сега е да дам думата на петимата представители на политически групи. Първо думата на господин Валенс. Благодаря, господин председател, дами и господа. Искам да благодаря на докладчика за изчерпателния доклад. Съгласен съм, че Европейския съюз трябва да защитава правозащитниците и това е тясно свързано с принципите на защита правата на човека и основните свободи. Затова аз подкрепям този доклад в това, което той заявява, а то е да се направят лица за контакти в нашите мисии в чужбина. Оценката на правата на човека е необходимо за държави, които имат тесни търговски връзки с Европейския съюз. Налагането на санкции върху трети страни в случай на правонарушения би трябвало да се използва активно. Благодаря, казва председателя. А, сега госпожа Васикова. Дякуем вам пекни, пан председа. Здравим пан. Благодаря. Госпожо Аштан. Що се отнася за защита правата на човека, която е интегрална част от демокрацията, Европейския съюз е глобален лидер, но ние имаме много отговорности към света. Правозащитниците много често са обект на физическа сила, на изтезания, биват съдени и след приемането на Лисабонския договор, трябва да играем водеща роля, особено посредством нашите мисии в трети страни. Не мисля, че се справяме добре до момента и за това с новите ни правомощия, според мен, трябва да използваме всичко възможно, за да извършваме наблюдение върху защита правата на човека и правозащитниците. Навсякъде, където имаме мисии, би трябвало да имаме високо квалифицирани специалисти, чието приоритет е да бъде правата на човека и демокрацията. Благодаря, госпожо докладчик. Благодаря. Господин Геренс. Господин председателю, ако искаме да ни чуват извън Европейския съюз, когато говорим за правата на човека, нека най-напред бъдем безукорни от дома. Европейският съюз е, не се е присъединил е, към Европейската конвенция за правата на човека. ако го направи, това ще демонстрира волята на 27-те заедно да е, изпълняват задълженията в рамките на съвета на Европа. Според мен 27-те трябва да се ангажират всяка държава да зачита съдебните решения на съда в Страсбург. Госпожо върховен представител, съгласна ли сте да извоювате ангажимента от държавите членки да спазват всички решения на съда за правата на човека? Според мен това ще допринесе за слагане на край на едно любопитно положение, а именно да получаваме останалите държави в света, игнорирайки собствената си отговорност. Председателят прекъсва. Госпожа Грес има думата. Най-напред искам да благодаря на госпожа Хаутала за прекрасния доклад. В него тя най-напред очертава инструментите, с които разполага Европейския съюз за защита на правата на човека, в частност клаузата за правата на човека, която фигурира във всеки наш търговски договор. Днес искам да обърна внимание на датата 28 юни. След няколко дни ще отбележим една година от е, е, преврата в Хондурас е, на тази дата. Това е година на страдание за хондураския народ, защото след тази дата миналата година насилието срещу народа продължава. Насилие срещу всички, срещу жените, срещу защитниците на правата на човека, срещу журналистите. Днес е, продължава опозицията а, е, срещу Съединените щати и Европейския съюз, които настояват е, за а, защита на правата на човека. Нека използваме средствата, с които разполагам. Настояв... Разполагаме, настоявам на това. Благодаря, госпожо Грес, господин Патън. Благодаря. Добър ден на госпожа Баронесата. В Европейския съюз също се нарушават правата на човека и се надявам да можем да направим нещо по този въпрос. Нещо съвсем конкретно ще спомена. Условията в гръцките затвори, в Коридалиус. Коридалиус е единствения затвор в Гърция, където чуждестранни граждани биват задържани. Е, нашите граждани, които биват екстрадирани в Гърция, отиват там. Адрио Синио, мой избирател, беше 11 месеца там като чакаше процеса. В момента бе пуснат под гаранция, но още 6 британски граждани са в процес на екстрадиция и са затворени там. Вероятно знаете, че Коридалиус бива отсъждан от всички организации, като например Amnesty International, Fair Trials Abroad, защото там има едни от най-лошите усилия, който и да е затвор по света. Той нарушава член 3, на Европейската конвенция за правата на човека. Бихте ли се съгласили с мен? Колега, казва председателят, трябва да ви прекъсна. Това беше края на изказванията от спонтанен характер. Извинявам се за процедурата, която не дава възможност на останалите да се изкажат. Госпожа Аштън може да коментира всичко казано на момента. Uh, за онези от вас, които не можаха да довършат своите изказвания, знаете, че можете да се свършите с мен, за да повдигнете конкретни въпроси. Бих искала в заключение на този дебат да кажа, че приветствам тази възможност да проведем настоящата дискусия. Понякога това, което е важно, остава на заден план и на преден план отива това, което е спешно. Аз смятам, че трябва да се опитаме да не забравяме никога основните ценности, записани в Лисабонския договор за чита на човешкото достоинство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона, зачита на правата на човека, включая правата на младсинствата. Това, уважаеми дами и господа евродепутати ще бъдат основните ценности за службата за външни отношения, пък и на целия Европейски съюз и неговите държави членки. Някои от евродепутатите говориха за правозащитниците и за това колко е важно да продължаваме диалога с тях. Вече съвсем ясно заявих, че там, където можем, винаги се опитваме да се срещаме с тях. Там, където посещавам различни страни по света, винаги каня или отивам да видя а, такива. Например, наскоро ме посети една жена от Афганистан в офиса ми в Брюксел, за да изрази своите безпокойства. Това е неразривна част от работата на службата за външни отношения. Знам, че госпожа Деказа не може да бъде тук, но напълно разбирам това, което тя каза, що се отнася до наблюденията на избори и що се отнася до подготовката на такива мисии, както и по-добър мониторинг след тях. Нейната работа в Судан отговаря на моите изисквания за работата на службата, когато тя започне да работи, защото ще използваме познанията по-ефикасно. Мисля, че правата на човека трябва да са нишката, която да свързва всичките сфери, в които работим. Те трябва да бъдат прилагани към всички граждани навсякъде и трябва да разбираме какво означават те и как да бъдат прилагани на практика. Това не са специални права. Ставаме, става дума за предоставяне възможност на хората да се възползват от правата, които им се полагат. Това пък означава, че трябва да видим как точно да подходим към хората и да им дадем тази възможност. Евродепутатите, които се занимавали с а, хора с увреждания, аз съм го правила, а, знаят, че трябва да се направят положителни промени, дори свързани само с достъпа и не само при нас, а и извън границите на Европейския съюз, но има нужда от последователност и мисля, че част от евродепутатите посочиха точно този въпрос. Що се отнася до декларацията за политическата отговорност, която ще бъде характеристика от нашата работа в бъдеще, работата на службата за външни отношения. Смятам, че трябва да се укрепи подаването на информация и достъпът до документи. Надявам се това да помогне на всички вас, почитаеми депутати, защото имаше коментари в този смисъл. Що се отнася до различните структури, да, дебатирам по този въпрос, но не искам да се обвързвам с структури, които да ми пречат да работя с защита правата на човека толкова ефикасно, колкото ми се иска. Искаме защита правата на човека да фигурира в работата работата на всичките ни делегации, но си мисля, че не само на делегациите, на работа на всеки един от нас. Това не е някаква нишка, ако тази нишка е навита на кълбо и е сложена в котия, ако котията е сложена в ъгъла. Мисля, че организациите трябва да работят по този начин, като наистина прилагат тези ценности. споменахте за кодекса, визовия кодекс. Европейската комисия излезе с такова предложение. За съжаление, не всички държави членки го харесаха. И ако можете да лобирате в държавите членки, ние ще ви бъдем много благодарни. Опитваме се да работим по този въпрос, но всички държави членки трябва да са съгласни с такъв визов кодекс. Надявам се е, че ще го приемете като една покана да работите по този въпрос. Що се отнася до присъединяването към Европейската конвенция за правата на човека, това е важна цел за нас. Особено, що се отнася до Лисабонския договор. Радвам се, че имаме необходимия мандат за да работим за завършването на този процес. Но това ще става паралелно с членството на отделните държави членки, що се отнася до задълженията ни. И накрая, господин председател, отново искам да ви благодаря за този важен дебат. Отбелязах значително важните коментари, които направиха всички евродепутати, които ще ме водят в бъдеще и благодаря на Комисията за правата на човека за тяхната работа. Благодаря, госпожо Аштон. Е, ще завършим дебата с изказване от две минути на докладчика, господя Хотала. Господин председател, госпожо Аштън, колеги, искам да благодаря на всички е, за този изключително интересен обмен на становища. Той е и добра основа за сътрудничество е, между е, върховния представител и нашата работа, нас парламента, когато работим по правата на човека. Искам да подчертая, че първо, за да има доверие към нас, трябва с един аршин да мерим еднаквите ситуации, където и да е в света. Естествено, трябва да си дава даваме сметка, че различните ситуации имат някои различни нюанси. Не можем обаче да допуснем да третираме правата на човека в едни страни, а в други да ги пренебрегваме и да ги забравяме. Също така смятам, че за да се чува гласът ни по правата на човека в света, трябва да погледнем какви са и проблемите в Европейския съюз. В Европейския съюз има затвори с невероятни условия. Например, използването и продажбата на уреди за изтезания показва, че далеч не сме съвършени. Самите ние не откликваме на своите собствени изисквания. Мисля, че в бъдеще трябва да имаме смелостта да анализираме участието на някои наши държави членки в предаването на затворници на ЦРУ. Зная, че темата е много деликатна, но смятам, че трябва с кораж да погледнем отново към нея. Мисля, че беше прекрасна идеята на господин Гюренц. Когато се присъединим към Европейската конвенция за правата на човека, 27-те държави членки, чрез правителствата си, да се ангажират а, с, а, с безрезервно изпълнение на решенията на съда а, в Страсбург. Мисля, че в това отношение можем да направим много и то ще има положителен принос. Последното, което искам да кажа е, че Европейският парламент има нови правомощия и трябва да ги използваме разумно за утвърждаване на правата на човека. Търговската политика със сигурност се подава на по-задълбочен анализ от тази гледна точка. Още веднъж ви благодаря много за този дебат. Благодаря, госпожо Халтала